presidente. Председател. La seduta riprende ora ed io ho il piacere e anche la gioia di... Имам удоволствието и радостта да ви е, да ви обявя е, е, решението съгласно което Външното министерство на Иран а, спря изпълнението на присъдата на иранката Сакине, което показва, че когато международната ден, общност а, действа единно и когато включително и нашия парламент успява да постигне а, резултат, е, това е много важно. Сега ще, трябва да настояваме за ревизиране на процеса и парламента трябва, е, да продължи да изпълнява своя дълг по пътя, по който винаги е вървял за защитата на човешките права в целия свят. Сега да започнем работа по дневния ни ред. Протокол от заседанието вчера е, трябва да бъдат одобрени. Ако няма възражения, се счита за прият. Сега преминаваме към устните въпроси към съвета. Първият въпрос се отнася до износа на оръжия. Давам думата на един от авторите, господин Каринс. Заповядайте. Една е Господин министр, вие сте получили устния въпрос. Затова ще говоря по същество. Дългия 200 метра хеликоптер, 16 хеликоптера, 9 тактора, трак, а, а, танка, а, войници четири бойни кораба. Това са поръчките, които Франция ще изпълни за Русия. Подобни поръчки се изпълняват и от други държави членки. Преди година и половина, искам да напомня, че Русия нападна съседна нея държава, Грузия, и е, все още не се спазват условията на примирието, постигнато от Франция. Миналата година Русия е, извършваше е, подготвителни вонни учения близо до границата на Естония, което е за балтийските страни. това е, искам да запитам какво представлява Европейския съюз. Имаме ли нужда от нея? Когато финансовата криза удари Гърция, Европейския съюз имаше избор да помогне на Гърция или да остави да загине. Заедно страните членки решиха да помогнат на Гърция, защото всички бяха съгласни, че ако положението в Гърция се влуши, то ще се влуши и в други държави членки. Външната сигурност не прави изключение. В договорите ние сме се задължили да ангажираме солидарно. Редица държави, членки на Европейския съюз, изразяват загриженост от възможността Русия да използва тази военна техника за а, други цели. Не трябва износа на оръжие да бъде в ущърп на сигурността на други държави членки. Колеги, призовавам ви да не приемаме износа на оръжия в трети страни, ако това, докато това не бъде обсъдено в съвета и не получим гаранции, че този износ няма да влуши сигурността в Европа. Благодаря ви. Благодаря, господин Карен. Сега давам думата на държавния секретар, като представител на съвета, държавния секретар по европейски въпроси, господин Шастел. Господин председател, председател дами и господа депутати, радвам се, че имаме възможност да, раз, да разгледаме въпроса свързан с контрола на износ на оръжие. Госпожа Аштън не може да присъства на това заседание и за това ме помоли от името на председателството да участвам в дебата и да отговоря на въпросите, които ни бяха зададени. От години Европейския съюз играе важна роля в контрола за внос и износ на оръжие. Ние искаме да, преду... да предотвратиме износа на ор... оръжия които биха могли да доведат до нарастване на агресия и на напрежение в дадени страни. Преди години приехме един кодекс, в който са залегнали критерии за износа на класически оръжия. През 2008 година е, общо съновище бе прието и днес Европейския съюз разполага с най-добрият метод за контрол, за контрол на износа на оръжие. В това становище се съдържат гаранции защото държавите, държавите, членки да поемат отговорност, когато изнасят оръжие и да, да имат отговорен, отговорно поведение в тази област. Създаден е механизъм за координиране и консултиране, когато се издават разрешения и когато държава членка реши да издаде разрешение за операция, която е била забранена от друга държава членка, тя трябва да информира първата държава членка и да се вземе съвместно решение. Тоест, ако тя разреши е, процедура или износ, който е бил забранен от друга държава членка, тя трябва да, пред, да предостави е, аргументи и е, които да подплатат нейното решение. Тоест, има, от друга страна има системно координация и сътрудничество и координиране само ако а, се сблъскваме с случаи, когато разрешение вече е било от, а, не е било дадено. Е, съще, времено а, е, се, е, държавите членки провеждат консултации относно износ към така наречени чувствителни държави или държави по, по отношение на които има някакво съмнение. През 2009 година за ваша информация е имало консултации относно 14-та страни, за които са били предназначени оръжия и е имало или разрешение, или отказ на разрешение за износ към тези страни. Е, това са, това са правилата, това е контрола и това е начина по който се информираме. Това е един интерактивен начин на а, е, координиране между държавите членки и съм готов да отговоря на въпросите, които биха могли да бъдат поставени по време на дебата днес след обед. Благодаря ви, господин Шастел. А сега давам думата за два, две минути на Елмар Брок. Паре, но ся пресенте. Като че ли го няма. В такъв случай давам думата на господин Гуалтиери. Две минути. Грация, президенте. Благодаря, господин председателю. Създравяването на технологичната и индустриална база и основа на е, политиката на защитата и отбраната в Европа е основа в политиката в развитието в тази област. Същевременно, това развитие е в съответствие с международните принципи и поети ангажименти. Затова имаме и съответната директива от е, декември 2002 година, свързана с е, продажбата на военни техника и оборудване на трети страни. Има общ механизъм за консултации. Обаче, въпреки, че има такава позиция, необходимо е да се укрепи е, както сближаването, така и сътрудничеството в рамките на външната политика и външната дейност. Е, за изграждането на политика на отбрана, която може да възприеме по-обвързващи мерки, свързани с изпълнението на член 7. Е, годишните е, доклади също за износ на оръжие би трябва да бъдат достояние на парламента. Не бива да се ограничаваме само с въпроси от общ характер по-добре е да наричаме нещата с истинските им имена. Продажбата на френски военни кораби за Русия всъщност е част от общата позиция 2008 година. Мисля, че това е една възможност да се а, изгради а, сигурността и сътрудничеството между тези две страни в бъдеще. Трябва да се дискутират всички тези въпроси на европейско ниво. Благодаря. Председателя, благодаря господин Гуартиели. Благодаря, че бяхте кратък. Говорихте 5 секунди по-малко от отреденото ви време. Господин Брок се върна междувременно с малко закъснение. Не искам, вероятно, вероятно, колеги, не искате да пропуснете изказването му, така че му давам думата. Entschuldige, ich war noch bei einer Besuchergruppe, aber ich... Извинете, просто имах гости. Но, мисля, че тази не може да мине без моето изказване. Искам да а, спомена няколко неща. Това наистина ли е от европейските правомощия? Между правителствената конференция дори не определи някакви е, смесени правомощия на Европа в тази област. Според мен е, кодекса на поведение и е, документите, регламентацията на съвет от 2008 година, съобщението трябва да има по-правно бързаща сила и можем да направим нещо в тази насок. В тези рамки има твърде малко контакти между държавите членки. и Някои от тях имат чувството, че износът от други държави членки към трети страни по една или причина не може да навреди по някакъв начин на другите страни. Това не трябва да е така. Трето, ако искаме в Европа да има силно сътрудничество, например в рамките на Агенцията по отбрана, която трябва да отчита и индустриалната политика, трябва в областта на научно-изследователската дейност и е, на износа да установим много по-тясно сътрудничество, защото оръжейната индустрия а, си има свое собствено развитие. Тук въпросът не е само економически, макар че економическите цели имат значение. Трябва да обхванем въпроса във всички тези аспекти и едва тогава ще успеем да избягваме подобни недоразумения. Както стана сега за балтийските страни. Благодаря господин Брок. Аз знам, че винаги вашия принос по тези въпроси е много ценен. Сега давам думата на господин Ван Бален за 2 минути и 30. You, Благодаря. Искам ясно да кажа, че наистина може да се защитите, господин министре. Държавите също могат да защитят своя износ е, на оръжие. Обаче, не би трябвало да изнасяме в региони, където има напрежение или военни конфликти. Трябва да ограничим износа си до тези райони. Ако нямаме истински режим, който правно да ни обвързва да се ограничава този износ, тези 27 държави е, членки няма да бъдат равнопоставени и непрекъснато ще се борят една с друга, за да получат поръчки и консултацията няма как да протече. Така че, а, за да се разреши този проблем, единствено трябва да се изгради един законообвързващ режим. И аз подкрепям господин Брок. Сказаното от него благодаря. Председателя, благодаря господин Ван Бален. Сега думата има господин Тарант за минута и половина. Thank you, Mr. President. Благодаря. Това е важен въпрос. Благодаря на колегите, които разбират тревогите на моя регион по отношение на този поръчка. Кодекса на поведение от 2008 година е задължителен. Това е добра стъпка, но не е достатъчно, както вече колегата Либерал упомена. Трябва да продължаваме да работим на глобално ниво, защото отговорността на Европейския съюз е огромна. Ние отговаряме една трета от обема търговия с оръжие. Ако предложението е, че е, Русия е наш стратегически партньор и можем да си сътрудничим по военните въпроси с Русия, въпросът за мен тогава е логически. Защо нашия приятел има нужда от такива оръжия? да участва в добро управление в Афганистан и те са нападателни тези оръжия по своя характер. Да защити правата в Киргистан на малцинството? Не. В двата случаи просто няма смисъл, защото очевидно ще се промени ситуацията на Черно море, не в положителен смисъл. И 8 държави членки а, около Балтийско море ще бъдат повлияни от това ситуация от Полша и Германия, ако започнем, стигнем до Естония, Латва и Литва. Съгласен съм с господин Галтиери, че сътрудничество с нашия стратегически партньор е добро нещо, но повярвайте ми, има и други области, в които можем да си сътрудничим с Русия. Нека да помислим за автомобилите и да го мислим за това е нещо, с което също има затруднения Русия или пък противопожарните команди, защото, знаете, пожарникарите това лято в Русия имаха сериозни проблеми с огасяването на пожари, които обладаха територия равна на територията на Белгия. Благодаря ви. Благодаря ви. Много моля ораторите да спазват времето, което им е отредено. Давам думата на господин Ван Орден за две минути. Благодаря ви, господин председател. Моята група а, отдава голямо значение всяка държава суверенно да може да решава дали да отдава а, разрешение за износ. И тук Европейския съюз няма какво да решава. Общата позиция е, е да има общи правила, за да могат да бъдат запазени мира и сигурността. Доколкото знаеме в Черно море, трябва, нека да не забравяме неодавнашия конфликт в Грузия и Три от страните България, Румъния и е, Тур, Турция са членове на НАТО, докато другите държави са държави партньорки. Тогава мисля, че е въпрос на мъдро отношение. Имаме добре а, е, разработени механизми за а, е, управление на износа на оръжие. Става дума за една комисия, която, с, която се среща и заседава всеки 6, на всеки 6 месеца. И не тук, в пленарната зала, трябва да се вземат подобни решения. Благодаря ви, господин Ван Орден. Господин Лозинг, минута и половина. Благодаря ви. През 2000-та година с Лисабонската стратегия Европейският съюз си определи целта да постигне економическа мощ през 2010 година. Тази, този цел не беше постигната, освен по отношение на износа на оръжия. От 2005 до 2009 година държавите членки надминаха Съединените щати и станаха най-големите износителки на оръжия в света. За мен това е, е буди, може да бъде само съжаление. Имаше кодекс на добро поведение в областта на износа на оръжие. Той никога не е имал някаква правно вързаща сила. И за това се радвам, че етическия кодекс беше преразгледан и сега има обща позиция по износа на оръжие, но липсват ефикасни механизми за санкциониране. Ще ви дам пример. Германия преди 2008 година още считаше този кодекс за задължителен, а тя, Германия стана третата износителка на оръжие в света, като изнася оръжие в Саудитска Арабия, Пакистан, страни, където има конфликти. И е, принципите за обсъждане съвета също не са еднакви. Е, трябва да хармонизираме това, за да може всички, всеки износ на оръжие да се оценява критично от съвет. Разпоредбите. Е, Ням, няма, няма схармонизирани разпоредби. Е, и питам се доколко това е защитимо от етическа гледна точка но е, Европейския съюз, пак ще кажа, много далеч от целта, която си е поставил. Сега по силата на синята карта колегата Ван Орде иска да постави един въпрос. Можете ли да отговорите? Да. Господин Ван Орден. Госпожа Лосинг всъщност те попадна в капана, в който често се случва да попадаме тук в Европейския съюз и парламента по отношение на износ на оръжие. Европейския съюз не изнася оръжие, няма военна промишленост, няма военни сили. Е, всичко това принадлежи на държавните, държавите членки. Много ви моля не използва терминология, която е в стила Европейския съюз изнася оръжие. Благодаря ви. Бене. Госпожа Леозинг, имате думата. Аз казах държавите от Европейския съюз. Окей. Riprendiamo il dibattito e diamo la parola. Сега продължаваме с дебата. Господин Камбел, една минута. Господин председател, интересите на Европейския съюз в областта на износа на оръжие е за увеличаване милитаризацията на съюза. Самият Тони Блер каза преди няколко дни на журналист, че Европейския съюз би трябвало да развие своя военен характер – тук въпрос е откъде Европейския съюз получава оръжията си, ще ги получи и на кого ще ги даде. Е, тъй като е, нашето оборудване на Европейския съюз няма е, съвместимост с оборудването на САЩ технологията на стелт не може да се въведе в Европейския съюз за една нощ. Как ще стане точно унищожаването на всички тези а, е, работни места, ако започне подобен внос? 7 милиарда евро е а, е, това, което получава, европейски, а, е, което получава Обединеното кралство, което пък всъщност е и нашия дял, който внасяме в Европейския съюз като страна. Благодаря. Благодаря, господин Кембъл. А, сега господин Бронс има думата. Благодаря ви. Има дилема пред които всички държави, които произвеждат оръжие, са изправени а именно фиксирания разход, който е доста висок и всъщност не води до економ... Е економически изгодно за тези държави. Ще бъде, разбира се, изкусително да се изнасят оръжия в страни, където всъщност може да и съществуват атаки или просто интереси. Това е логично. Така всъщност интересите на производителите ще бъдат ясно насочени. Очевидно тук е не можем да говорим за морал. По отношение на износа на оръжие има различни становища, различни критерии могат да бъдат прилагани за различно оръжие. Държави, в които, например, като Иран, има лошо спазване на човешките права и както и в други страни, в, между другото и Европейския съюз, трябва да им бъде забранено внос на е, оръжия е, леко стрелкови. Що се отнася до агресивните войни, войни, военни конфликти, не би трябвало тези региони да получават оръжие за масово унищожение. Кои са най-агресивните страни на планетата, които водят до конфликти? Ами тези страни не би трябвало изобщо да имат достъп до оръжие за масово унищожение. Иран, очевидно с лошото си състояние на спазване на човешките права, какво е отношението им е с войната Иран-Ирак? Какъв е въпросът? може би не искаме да се използва оръжие, което може да се използва за стартиране на а, атака, но може би е добре да имаме начин да се защитаваме от ядрена атака. Благодаря ви. Председателя, господин Танек. Виждам, че желая да зададе въпрос на господин Бронс. Желаете ли да приемете този въпрос от господин Танък? Имате въпрос. Обикновено не се намесвам в дебата с Британската национална партия, но тук вече се казва, че държави членки получават е, запрата, забрана да изказват критично мнение. А, аз не мога да се съгласа с това. Защо хора като него всъщност ще бъдат в тази зала, ако така стоят нещата? Абсолютно нонсенс. Well, can he, can he абсолютни глупости. Може ли всъщност така да а, оправим обвинение да се засрамят тези хора, които по подобен начин постъпват? Бронс, воле, воле репликаре, воле Господин Брон, желаете ли да отговорите? Председателя жел... задава въпроса. Желаете ли да отговорите? Yes. Казах, че Унгария при предишния полити режим е задържал 7 души и много държави всъщност изказват и грешно мнение или в техните страни се изказват погрешно мнение и някои от тези лица биват задържани. Сега давам думата на следващите оратори. И на първо място господин Мишел Галер, мин, минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Не искам да се върна към казаното от преждеговорившия, но в страните, които имат малки е, производствени мощности в областта на а военното дело би струвало твърде скъпо да произвеждат и да изнасят. Так, така че бих искал да благодаря на представителя на съвета за неговите обяснения. От политическа гледна точка трябва да заявиме, че разполагаме с най-ограничаващите законодателни и юридически разпоредби. Вие обяснихте кога а, трябва да се иска разрешение или нотификация, т.е. когато една държава е отказала, забранила износ, а друга държава е готова да предостави разрешение за подобен е, износ, то тогава трябва да има координиране. Това било, това е ли приоритет на съвета и тези въпроси били ли са обсъждани в съвета. Имам и много други неща, които искам да знам, но нямам време да питам. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Палеси за две минути. Благодаря ви, господин председател. Скъпи коли. <clears throat> В Въпрос, зададен от НП и са заложени няколко гатанки. Според мен проблема не е ясно формулиран. Мисля, че ако имаше малко повече яснота, щеше да е по-добре. Защото някои държави от Централна и Източна Европа са изключително чувствителни към военните въпроси и не се чувстват така сигурни, както старите държави. На 8 декември 2008 година в общата резолюция съвета предвижда известни норми е, за износ на оръжие. Експертите признават, че страната, за която става дума днес, Франция, не е надвишила определените граници. но това не значи, че не трябва да се опитваме да е, ширим тези граници, особено когато искаме да създадем и общи норми. Разбира се, че трябва да си сътрудничим с съседните държави в областта на износа на оръжие, както и във всички други области, но трябва да се опитаме вътре в Европейския съюз да има по-голямо доверие. Да намалим недоверието, така да се каже. Защото по този начин, с такива действия се поражда недоверие между новите и старите държави членки. Трябва по-често да си говорим едни с други. Не, трябва да се опитаме да не се обвиняваме едни други и да установяваме отношения на силата вътре в рамките на Съюза, които бяха установени преди 10 на години. Трябва да обсъждаме тези въпроси конструктивно. Благодаря. Сега дам думата на господин Чернецки за минута и 30. Panie Господин председател, дами и господа. Тук си служим с красиви думи, доверие, сътрудничество, но в действителност, когато става въпрос за износ на оръжия от е, държави членки на Европейския съюз обикновено ни поставят пред свършен факт. Големите държави членки си правят каквото искат, без да се интересуват от стандартите и правилата, които са установени тук. През последните няколко дни отново станахме свидетели на договор за продажба на Мистрал от страна на Франция. Договор още не е е, финализиран, но това е така само защото Русия е, предложи една е, специална процедура за възлагане на обществена поръчка. Но така не, че трансфера ще стане. А пък е, е трябва да се знае, че един руски адмирал току-що заяви, че ако Русия разполагаше със същите кораби по време на агресията си срещу Грузия, войната е щяла да трае не 4 дни, а 4 часа. Наистина ли държавите членки трябва да продават такъв тип военна техника на страни, които ще ги използват за офензивни цели? Грузия не може да си позволи да си купи е, отбранителни оръжия, защото това е отказано. Това са двойни стандарти. Благодаря за минута господин Кунтис. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διαβάζοντας την κοινή θέση και τα κριτήρια. Председател, като прочетаха съвместната позиция и критериите, които трябва да, да прилагат държавите, които изнасят оръжие, се сетих за Израел. Израел, който не спазва международните критерии, който потъпква човешките права в ивицата Газа. И за това Отправям въпрос към авторите. Какви санкции трябва да се наложат на Израел? тук трябва, трябва да им забраниме да, из, да изнасят оръжие. Автора го говори за европейска солидарност и е, упомена примера с Гърция. Но ако ед, една европейска държава иска да изнесе към друга европейска държава, тя взема пред, пред, има предвид положението на друга държава. След като Франция и Германия си дадоха сметка, че Гърция е в трудно положение, Франция и Германия закупиха е, оръжие от Гърция. Виждате, не става дума за економически интереси, а не за социални интереси и за социална солидарност. Сега давам думата на господин Пашка за минута и половина. Няколко са страните от Европейския съюз, които произвеждат големи количества оръжие, специфични оръжия, които се търсят в много държави е, по света. Е, това е една много по-разли... един много по-различен вид търговия от обикновената търговия. Е, и Подобна търговия или подобна дейност може да се извършва само при получаване на разрешение от държавата, било то за износ на оръжие или за внос или износ на ядрени материали Има много ясни, ясно разписани правила и държавите, които практикуват подобна дейност, поемат и спазват също така а, международните правила. За това а, трябва всяка държава да решава сама. Благодаря ви, господин Паска. Сега давам думата на господин Данжан за минута и половина. Три кратки коментара. Първо, тук стана въпрос за позицията на Франция за продажбата на Мистрал. Първо исках да ви кажа, че все още няма твърд договор. Мистрал е кораб, който се продава без военна техника, само кораба и това е основен въпрос в преговорите с Русия. И е, Русия не води преговори за допълнителната техника. Виждам, че в някои държави има големи емоции, но емоциите са едно, фактите друго. Второ, е, вие както припомнихте, господин министр, в Европейския съд имаме кодекс на поведение, превърна се в обща позиция под френското председателство през 2008 година, който е най-взискателния света. Ние сме много стриктни и освен този кодекс на поведение, е, създадахме и една група, която в рамки, се събира в рамките на ОССП, ОВППС, за да обсъжда не само износа на оръжие в рамките на Европейския съюз нормите, а и всяка национална политика на държавите членки. Така че има доста механизми. И ако тук споменавам европейската солидарност в областта на износа на оръжия и изработваме обща политика на отбрана, трябва да обсъждаме целият цикъл – в областта на търговите с оръжие, защото това включва и вноса на оръжие и отбранителната индустрия. И а, тук някои държави членки също има какво да направят, за да оставят в Европа технологии, работни места, ноу-хау и една реална стратегич... един реален стратегически капацитет във военната област. Благодаря, господин Данжан. Давам думата на господин Талер за минута и 30. Благодаря, господин председателя. Изнасянето на съвременни френски кораби за Русия има политическо измерение, освен всичко друго. Липса или присъствие на солидарност и засяга държавите членки от Балтийския регион и източното партньорство. Украина, Азербайджан, Грузия и така нататък. Знаем, че Франция се намеси в руско-грузинската война и тогава Русия прие някои международни ангажименти. Дали ги спазва? Позволява ли на нашите наблюдатели в Южна Осетия? Знаем каква е позицията на съвета от 2008 година. Там се посочва, че получателя трябва да спазва международните ангажименти, да спазва човешките права и да спазва ми, мира и сигурността в региона. Русия прави ли това? Франция или президента Саркози знаят ли, че крайна сметка могат да получат нещо обратно от Русия замяна на тази сделка. Благодаря сега господин Танок, минута и половина. Е, военната промишленост много помага на много държави членки, включително и на моята държава, Обединеното кралство. Но в един нестабилен, опасен свят, наистина е, трябва да се разполага с капацитет да се запази своята, да човек да запази своята държава. Но има, разбира се, международни споразумения. Европейския съюз има сериозен напредък по отношение ограничаване на производството и доставката на дадени оръжия в за определен определени режими. Знаете какви са забраните, конвенционалните муниции, пластичните експлозиви, клетъчните бомби. Зная, че поне 6 държави членки следва още да ратифицират един от подобни споразумения – а сега, когато става въпрос е, за унищожението на ядрените арсенали, знаем, че това трябва да продължи, защото в противен случай терористите могат да се снабдяват с оръжия от страни, в които режимите за контрол на оръжите не са толкова стрикни. В крайна сметка Европейския съюз трябва да поддържа своята забрана на изнасяне на оръжие за Китай. Защо? Заради политиката си в областта на човешките права и на второ място, за да посочим нашата подкрепа за демократичния Тайланд. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Танък. Сега давам думата на, господин госпожа Вайдере за минута и половина. Оръжията и военните военното оборудване не са стока като другите стока те могат да бъдат заплаха за държавната сигурността на дадена държава. Износа към трети държави и по-специално държави, които потъпват човешките права и си сътрудничат с терористични режими, могат да бъдат заплаха за Европейския съюз. Така че тук вече не става дума за вътрешна политика, а за европейската политика за сигурност и отбрана. Как можем да говорим за европейска политика за сигурност и отбрана в момента, в който държави членки си продават оръжията на когото си искат. Решението на Франция да продаде ако кораба, кораба Мистрал на Русия е едно такова решение. По, по този начин Русия няма да се приближи до Европейския съюз. Няма да има успешна европейска стратегия, докато потъпкваме европейските принципи, включително и солидарността и съм, метода за съвместно взимане на решение. Солидарността е залегнала в всички европейски документи, включително и в този, който третира въпросите свързани с износа на а, оръжие. Решението решенията, свързани с общата европейска политика, трябва да бъдат съгласувани с всички държави членки и да се създаде един обвързващ юридически механизъм, който предвижда всички последици. Сега, господин госпожа Джанна Маку за минута и половина. Благодаря. Този въпрос към съвета дава отлична възможност да се повдигне друг много важен въпрос е формулиран от редица колеги депутати по повод Европейския конвент и по време на междуправителствената конференция, а именно отбраната на Европа, създаването на е, агенция за производството на оръжие и е, агенция за обща отбрана. Трябва да се отбележи, че в Съединените щати въоръжените идват само от една място на производство, докато в Европейския съюз е, идват от много места. И затова в общата позиция от 2008 година трябва да. Въпреки общата позиция, трябва да признаем, че няма реален контрол. не се контролират страните към ко- които изнасяме. И много често, когато изнасяме към трети страни, те пък от своя страна изнасят наново тези оръжия към други. Така много трудно се проследява как се движат тези оръжия и нямаме никаква възможност да контролираме. Ако успеем да приложим общата позиция с конкретни ограничения, ще сме направили крачка напред. По отношение на износа на оръжия, трябва да бъде създаден общ орган, който наблюдава производството на оръжие и отбраната в Европа, така ще се намалят разходите и ще защитаваме нашите ценности и принципи, показвайки това и в областта на производството и износ на оръжия. Господин Свенсън. Благодаря. Благодаря много, господин председател. Er е. Вчера Европейската комисия подчерта, че трябва да подкрепяме общите принципи на европейската политика за сигурност и отбрана но няма да можем да защитим тази политика, ако не включим в нея и износа на оръжие. В договора е записан принципа на солидарност и е записано също така, че държавите членки трябва взаимно да се уведомяват, включително и съвета и комисията, когато става дума за въпроси свързани с сигурността в споразумението от 2008 година са записани общите правила. Как, как, какво, но какво стана с този кодекс? Къде отиде той? Дали не е стигнал до Франция? Страни като Литва, Латвия, Естония, Грузия твърдата, че продажбата на самолетоносача Мистрал е, заплашва техните интереси. Защото ако Русия притежаваше подобно съоръжение по време на войната с Грузия, нещата ще да приключат за 40 минути, а не за 6 часа. Така че Знаеме, че големите страни искат да запазат монопола над износа на оръжие, това, защото това отговаря на техните интереси. Но за това мисля, че трябва да има а, а, преговори в Европейския съюз, за да се стигне до общи позиции. Господин Келам. Благодаря. Мисля, че този дебат е с двустранни отношения е, в противовес на солидарност и обща политика. Редица държави членки е, се тревожат от предстоящите износ, е, сделки за износ в трети страни на военни технологии. Е, дали ще има маневри в близо до източна Европа? Това е сценарий, който, разбира се, балтийските страни предвиждат. И дали главокомандващия на руските военно морски сили, ако разполага с подобен кораб, ако имаше такъв кораб 2009 година, щеше да завърши операцията за 3 часа вместо за 3 дена. По отношение на декларацията на Шестел, втората и част, искам да кажа, че това е всъщност един позитивен отговор на нашите тревоги, както и го с колегата Бенжанс. Във всеки случай, Русия е, и руснаците настояват е, и искат да купят точно такава военна технология. Трябва да се отговори на още един въпрос. Защо нямаме консултации и дискусии в съвета, когато една държава е, членка е готова да продаде военна технология на трета държава? Е, насочваме внимание да можем да дискутираме подобни сделки в трети страни в рамките на Европейския съюз. Благодаря ви. Парола алонореволе. Давам думата на господин Лисек за минута и половина. Господин председател, колеги, производството и износа на, воен... на оръжие и военна технология – са били и са и ще бъдат тема на сериозен дебат и винаги ще бъдат трудна за дискусия и трудна и спорна тема за дискусия. А, винаги ще е, има е, обвинение, ще има е, дестабилизация, конфликти. Затова контролът на върху износа на оръжие е много труден въпрос и трудно се осъществява. От друга страна, отбранителната индустрия заради са държави членки е важен економически отрасъл. Франция, Германия, Великобритания, Полша и Чешката република изнасят оръжия както и Русия и Съединените щати. Така че сме доста далече от момента, когато производството и износа на оръжие ще станат обща европейска политика. Днес държавите членки имат широко поле за действие в тази област. Но, въпреки тази гъвкавост, те трябва да координират своите усилия съгласно общата позиция, прията на 8 декември 2008 година. Сега нещо за Мистрал. Мисля, че французите трябва да разберат безпокойството на Полша и на Балтийските държави. Руските амирали е, заявя... Е, заявиха, че може би ще оставят тези кораби в Балтийско море. Благодаря. Сега минаваме към улавяне на вниманието. Давам думата на Ендрю Грип señor <clears throat> presidente to pytanie pana posła karinsa jest. господин председател този въпрос е много уместен. Той бе поставен многократно в Комисията по външна политика, но до сега не получихме задоволителен отговор. За това Смятам, че съвета ще трябва да се постарае да, от, да, да отговори изчерпателно на този въпрос, на въпроса на господин Келлам, на господин Черняски, т.е. как какво е отношението към руската, руския флот крайна сметка тук не става само дума за търговия, а за търговия, която има гол... тежки последици. А, имаме директива, но понякога живота е много по-многообразен от разпоредбите на дадена директива. А, и в а, този конкретен случай а, и на основата на конфликта в Грузия, е доказано, че трябва да вземеме решение. Господин Мавро, Мавро Николас, имате думата. Благодаря. Всъщност Европейския съюз има една обща външна политика и политика за сигурност, подобрителна политика и за това трябва да има някаква схема за поведението на въоръжената индустрия и износа за трети страни. В рамките на този дебат се питам е, и бих искал да поставя това питане, този въпрос на вашето внимание. Как може да се оправдае факта, че оръжейната индустрия и особено тази в Великобритания е, налага ембарго на Република Кипър и въоръжените сили на Кипър, след като Кипър е държава членка на Европейския съюз и Същевременно Турция има правото да модернизира своята армия и да превозва тран... транзитно въоръжение през окупираната част от територията на Кипър. Благодаря, господин Мавроникалас. Господин Ромева и Руеда. Благодаря. Аз бях докладчик преди няколко години в парламента когато парламента призова да се приеме този кодекс на поведение и той се превърне в обвързваща обща позиция. Това обаче не е достатъчно. Много решителна стъпка, но не е достатъчно и нашата дискусия доказва това. Всички държави членки подкрепят Международната конвенция на ООН за експорт на оръжие. Това е различен вид експорт. Не е обикновена стока. Това е стока, която убива – и когато става въпрос за износ на оръжие в Афганистан, Израел, Колумбия, ние трябва да имаме отговорна позиция. Не става въпрос само за вътрешен пазар и сигурност, става въпрос за международната ни отговорност в ООН. Не мисля, че имаме много отговорен подход днес след обяд. Председателя, благодаря. Сега давам думата на госпожа Андре Кейна. Колеги, Лисабонския договор въвежда солидарност в много области, включително външна сигурност и отбрада. Необходимо е наистина да има такава клауза, ако държава членка бива заплашена. И изп... тези четири френски кораба, които предстои да бъдат е, продадени на Русия, са трево... е тревожен въпрос. Очевидно те са нападателни кораби, не са отбранителни по своя характер. Подчертавам това, Следователно, те казват нещо по отношение солидарността, е, е, която е залегнала в Лисабонския договор. Не трябва да се подкопава сигурността в държавите членки, трябва да се засилва. Призовавам съвета да направи всичко по силите му, да води широка обстойна дискусия в Европейски, Европейския съюз, за да може да има обща позиция при износа на оръжия в трети страни. Председател слушателя. благодаря. А сега думата има господин Зимка. Е, я бих хотел звучи... Бих искал да привлеча вниманието ви към това, че износа на оръжие е тясно свързан с политиката за сигурност на Европейския съюз. Това не са от, раздел, отделни неща. Тук не става дума само за финансова сделка. Става дума за сделка, която има и политически оттенък. За това подкрепям всички онези, които призовават Европейския съвет да вземе конкретни решения по въпросите свързани с износа на оръжие. Днес знаем, че Франция иска да продаде военни кораби на Русия. Ако, примерно, искаме да има европейски е, анти ядрен щит, който да ни защити. Мисля, че и Русия трябва да участва в него, обаче. Приключихме с нашите дебати, а сега давам думата на Катерина Небеделова. Nám подобна veci, але určite tu stojím dnes ako пацифиста. А я би съм се рада на ten... Много благодаря. Аз не съм експерт в областта на оръжията, аз съм пацифист. Но аз разглеждам проблема от гледна точка на европейските граждани. Европейските държави членки изграждат една система и трябва да мислим винаги за факта, че оръжията се създават за да убиват хора. Трябва да не забравяме за разходите, които а, се правят при износ на оръжие и те трябва да бъдат насочени всъщност в някакви други области, които са мирни. А, искам да задам следния въпрос. Как, какво може да се случи, е, за да може държавите членки да намалят своите разходи за производството на въоръжение, имайки предвид сегашната економическа криза? Благодаря, председателя. Давам думата на представителя на съвета. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дебата беше много интересен и искам накрая да се върна към две понятия и да дам няколко уточнения. Първо искам <coughs> да уточня понятието отговорност, член 4, точка 2 от общата позиция предвижда решението за отказ или трансфер на военна технология се извършва от всяка държава членки. Това е от национална отговорност. Тук общата позиция не отнема отговорността на държавите членки, а напротив са въвежда редица разпоредби, които гарантират координацията и обмена на информацията между тях. Второто понятие е прозрачност. Общата позиция предвижда държавите членки всяка година да изготвят отчет за техния износ на оръжие. Тогава се публикува доклад на Европейския съюз въз основа на националните отчети всяка година като се разпределят разходите, приходите по перо, описват се отказите, разрешенията, консултациите осъществени от държавите членки. Годишният доклад на Европейския съюз се съпъсва и от националните доклади за износ на военни, е, военна техника и технология. Така се прилага този принцип за прозрачност както на равнище Европейски съюз, така и на национално равнище. Естествено, Европейски съюз трябва да дава пример. Искам да ви кажа също така, че общата позиция между другото някои от вас го отбелязаха, е съществена крачка напред спрямо кодекса за поведение. Тя беше приета преди по-малко две години, на 8 декември 2008 година. И нека да оставим тя да а, донесе своите плодове, преди да пристъпваме към преразглеждане на системата. Още е твърде рано да тя да даде резултат. Е, разбрах и приемам, че трябва да направим е, тази позиция по-задължаваща. Това изглежда уместно. И накрая да още едно отточнение. Общата позиция, бъдете спокойни, бе обсъдена не веднъж на политическо равнище и в частност в съвета в рамките на оръжейното ембарго към Китай. Спрямо Китай. Благодаря ви. Благодаря на всички. Дискусията по тази точка приключва. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Моля. Господин... Госпожа Рис. Да. Не знам. Няма причина да се изкажа по, по регламента, но